Ah, nice. Председателят. Започваме с едноминутните изказвания. Господин Мендес де Виго. На 14 февруари 2008 година като подарък за Свети Валентин, съветът на председателите решиха, че междупартийните групи ще заседават само в четвъртък. Опитахме се да решим този въпрос, но без успех. Те се срещат тези групи в неподходящ ден, няма преводачи за тях, няма и свободни зали. И е, говоря като председател на собствената си междупартийна група, но всички е, пред, председатели на други групи и всички членове на такива групи са на моето е, мнение. И ние бихме искали от вас е, да замолите съвета на председателите да отменят това е, решение от 14 февруари, е, да бъде възприята нова система. В крайна сметка парламентът е суверенен по тези въпроси и самите негови членове трябва да вземат подобни решения. Днес се навършват 85 години на Ангорския договор между България и Турция той третира въпроса с имуществените права на близо триста петдесет хиляди тракийски българи насилствено прогонени от турция в началото на миналия век. някои от тях са все още живи а наследниците им наброяват близо осемстотин хиляди. проблемът със заграбените тракийски имоти се дискутира нееднократно от двете страни включително на най високо равнище и в работни групи но резултат няма турция счита че тези хора са изселници но многобройните исторически факти и документи включително протоколът на обществото на народите от двадесет и шеста за бежански заем на България, свидетелства за техния статут на бежанци. премиерът ердоган вече направи едно предложение хората които имат документи за собственост да се обърнат към турските съдилища. има такива документи но е цинично да се изискват от загинали и едва спасили живота си хора. в резолюцията си от двадесет и първи май две хиляди и осма европейският парламент призова турция да засили диалога с България по този въпрос. силно се надявам че в името на добросъседските отношения добрата воля ще надделее. благодаря ви господин председател. Е Имате думата една, година, една господин Както знаете, има ясна асиметрия в млечния сектор между а, земеделските стопани и дистрибуторите. Тази асиметрия и колебливостта на цените – доведе до липса на предвидимост в сектора. Напълно подкрепям съставането на агенция за надзор на млечния сектор, за да могат да се постигне по-добро наблюдение на обемите и цената на млякото. Всичко това ще бъде е, под контрола на комисията, но по този начин ще се подкопае всъщност основното, което е значимо. Много е важно тази нова система да предостави а, възможност както за наблюдение, така и за контрол на сектора. Благодаря и желая ви всичко най-добро. Благодаря. Окирюш Креймер, генерал. Тин Кремлер. Die Rheinische Post berichtet am Freitag, den 15. Oktober, über den Verkehrskommissar. На 15 октомври Rheinische Post съобщи, че комисарят за транспорта Сим Калас, който е казал, че влаката за Братислава е много важен като връзка между изтока и запада. И комисията у, отдава голямо значение на а, тази връзка а, между Штутгарт и Братислава. Штутгарт 21 предизвиква доста спорове, но това е национален проект гарите и всички свързващи инфраструктурни елементи е, трябва да бъдат изградени е, с национални, регионални и местни средства. Искам да помоля е, господин Калас, може ли да ни каже каква е точно позицията на комисията и да ни увери, че метрото и съответната станция в Штутгарт няма да бъдат финансирани с средства на Европейския съюз. Госпожа Матиас, в Брюксел основната дума е дисциплина, дисциплина и дисциплина. Резултатите са очевидни. Програмите за стабилност и растеж са един колективен грабеж срещу пенсионерите и европейските граждани. Поради някаква причина се надига една вълна от е, безпредседентни национални стачки в Европа, в Гърция, Испания, Франция, е, Италия и Португалия ще стъчкуват на 24-ти. Това е само началото. Колко още национални стачки, национални демонстрации, гласове ще трябва да бъдат надигнати в знак на протест срещу това споразумение в Брюксел. Ние трябва да зачитаме интересите на обикновените граждани. Действията в момента просто задълбочават кризата и смятам, че трябва да се предприемат справедливи мерки. За какво става дума в крайна сметка? Господин Салавракос, една минута. Благодаря, господин председателя. Гръцката преса четем наскоро. Между другото, това е по, по, потвърдено и от правителството, така че не се подлага на съмнение. Та. в пресата се казва, че хората идват в Гърция от е, северните, през северната граница без паспорти, без документи. И именно има затруднение в тази граница. Когато става въпрос за синя граница, нещата като че ли по-добре работят, отколкото зелена граница. Така че, необходимо е да разгледаме тази ситуация. Беженците вече преминават по суша, а не по море. Трябва да разгледаме този проблем много успешно. Необходимо е да се изгради пост, е, който да се наблюдава от Фронтекс Чешката република всъщност нищо не прави по отношение разрешаване на проблема с беженците. Те получават средства, но нищо не предприемат и е необходимо да се борим с нелегалната иммиграция. Господин Сегети, благодаря. Искам да е, говоря е, за катастрофата в Унгария с токсичната кала. Искам да благодаря на всички, които ни помогнаха през последните дни, които оказаха помощ на пострадалите, на всички засегнати. Мисля, че най-важното послание, което трябва да отправим, е, е че мнозина пострадаха, но всъщност тази катастрофа можеше да бъде избегната. И сега Европейският съюз е длъжен да се занимае с превенцията на подобни нещастия в бъдеще. Договорите за приватизация, които бяха сключени, позволиха да се създаде олигархия. Тези договори за приватизация трябва да бъдат преразгледани. Всъщност, е, фабриките чрез е, капитализация бяха отнети от е, правомерните си собственици. И сега, за съжаление, Европейският съюз трябва да се намеси, за да бъдат избягвани подобни нещастия в бъдеще. Som Следващия оратор. Мерките за енергийна ефективност засягат всички нас, защото това е въпрос от глобално измерение. Експертите трябва да намерят екосообразни решения, с които да се избегне голямото изпускане на емисии поради промишлена дейност. Решенията ни в тази сфера се отразяват на целия свят. Ние трябва да се грижим за околната среда. Всички разбираме това послание, но днес има различни начини за отделяне на емисии въглероден диоксид. Има най-различни сектори на економиката, които отделят подобни емисии. Около 2 милиона хора загиват умират преждевременно заради подобни емисии. Ето защо Европейския съюз трябва да положи по-големи усилия за намирането на решение на този проблем, тъй като той засяга нашето качество на живот. Благодаря. Следващия оратор, една минута. Благодаря ви. конкретни стъпки се предприеми, за да се засили доставката на газ в Европейския съюз, за да се предотврати газова криза в Европейския съюз. Говоря за връзката между Румъния и Унгария с помощта на, финансово, на финансиране от Европейския съюз. Това е един успешен модел, който може да се използва като пример за сътрудничество между страните. Ако той се развие в Европа от 2014 година нататък и ако имаме възможност да имаме повече ресурси, тогава ще бъдем наистина независими по отношение на енергийните доставки. И няма да има повече газови кризи. Необходимо е на три регионални нива да се развият. Не само един да е доставчик, а различни доставчици да участват. Набуко, проекта мисля, че трябва да бъде подкрепен, но освен това трябва да мисля да има повече насочени и към Румъния. Господин Ирски, благодаря господин председател. Искам да ви обърна внимание на един много интересен белек на нашата работа. В четвъртък почти всички членове на парламента тръгват от Страсбург около 1.30, както всички знаем. До тогава а, трябва да тръгне а, специалния чартерен влак. Бихте ли ми пояснили логиката? Защо в 4 часа е планиран а, вотът а, за а, правата на човека? Защо планирате такова гласуване, след като знаете, че 95% от а, евродепутатите няма да участват в него? А, глупаво е. Предполагам, че думите ми няма да бъдат чути и това също е повод за тъга. președinte. Госпожа Сарбо. Благодаря, господин председател. Румъния, е една от държавите членки на Европейския съюз, е страната, където се потъпва демокрацията, защото управляващата партия реши, че са гласували 170 души, а не 90. Става въпрос за много, гласуват е много важен проект за пенсиите, промененето на пенсионната възраст, равенството между половете и новите методи за изчисление на коефициентите, пенсионните коефициенти. Опозицията бе против всичко това. Тя не бе в пленарна зала по време на гласуването. За това именно бе извършена тази измама. Ако не бе протестирала опозицията и пресата, законът щеше да бъде обнародван от председателя. Благодаря. Господин Шмит, една година. Госп... пред, пред... Пред... Пред... правителство получи информация относно Дарвин Айсак от Еритрея. Той е в затвора, защото е използвал правото на свобода на словото. Европейската конвенция за човешките права ни задължават да използваме всички налични правни и дипломатични средства, за да може този човек наистина да получи своите основни права. Еритрея е една от най-бедните страни и наистина зависи от помощта, която се предоставя от Европейския съюз. И изискваме срещу помощ той да бъде освободен веднага. Утре негови брат ще дойде в Европейския парламент да се срещне с председателя на парламента и господин Пибалкс, комисаря, за да може наистина да се отправи посланието и към европейските институции, господин председателю. Надявам се, че европейските институции следва да окажат повече натиск върху президента на е, Еритрея, за да освободи Исак и да го спаси. Благодаря. Е, господин Джо Хигинс. Господин председателю, през септември бях една седмица в Казахстан в делегация на групата на Обединената левица от парламент. Президентът Назарбаев е, е тоталитарист и в страната системно се потъпкват правата на човека. И много групи се борят за различните видове права. Чухме обаче пократителни доказателства за чудовищен режим, който действа брутално неодавна освободени затворници е, свидетелстват е, за побойщата в затворите, за бруталните изнасилвания, за прилаганите изтезания. Е, срамно е, че Казахстан държи председателското място през 2010 година на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И е, събранието на държавните и правителствените ръководители на държавите в тази организация ще бъде е, в Астахан. Е, господин Бузек бе прият. Е, се, всъщност президенцията се приема от Барозо, от Бузек заради запасите на газ и петрол в страната. Но това е гротескно. Трябва от Назарбаев да се поиска да престанат нарушенията на правата на човека в страната. Е nelle ultime settimane più di una trentina di Mapuche sono stati in sciopero di fame. През изминалите няколко седмици над 30 души са в гладна стачка заради милитаризацията на Набучо и въвеждането на военен режим. Антитерористичните закони все още са в сила. Независимо от това, двете мажоритарни групировки в парламента предприеха спешни мерки, но гладната стачка е приключи, но причините все още са на лице, както отчита и докладчика за правата на местните народи. Чили трябва да спазва конвенция 169 на Международната организация на труда за предварително допитване и информация за населението, за всичко, което се отнася до техните права и интереси. Европейският парламент трябва да използва всички политически средства, за да направи така, че чели да спазва спогодбите с Европейския съюз и разпоредбите на международното право. Благодаря. Господин Стоянов. Благодаря, господин председател. Имах намерение да взема отношение по предстоящия дебат в Българското народно събрание за провеждане на референдум за членството на турция в европейския съюз но съм провокиран от изказването на моя колега от другата страна на залата господин кирилов който на практика дословно повтори речта на председателя на моята партия господин волен сидеров в българското народно събрание само преди няколко дни. но това което аз искам да добавя към това което господин кирилов каза е че колеги тези хора които бяха изгонени от източна тракия те нямат документи за своите имоти. Те са захвърляли своите деца да умират, защото когато бебетата са плачели, са ги издавали на турците и турците са идвали да ги преследват и да ги убиват. Турция е страна, която се гордее със своята геноцидна история, като генералната репетиция на непризнатия от останалите армейски геноцид беше геноцидът на 50-те хиляди избити и 300-те хиляди прогонени българи от Източна Тракия през 1913 г. Затова „Атака” казва: да на референдума за членството на турция в европейския съюз не на членството на турция в европейския съюз! Е, Юнкер вчера каза, че от 2008 година непрекъснато чуваме посланието, че гръцкото правителство предприяло правилните стъпки, правилните мерки. Но дефицита в Гърция е факт 500 милиона и как е възможно всичко това да се случва? без никой нищо да забележи. Дали всички финансови министри просто нищо не са забелязали в еврогрупата, а Екофин те също имат финансова отговорност. Но проблемът наистина не бе предвиден. Използваха се само политически критерии. Гръцките граждани са да около платци, те нямат ли право да знаят какво се случва в страната им също? Независимостта на властите е факт при въвеждането на различни критерии. Необходимо е всички да са равнопоставени. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Има много напрежение по отношение на среща на върха Европейски съюз Китай, проведен на 6 октомври. Ето защо и окончателната пресконференция бе отменена. Бяха приведени логистични причини за това. Имаше проблем с валутния курс на ВОНа, който изглежда прекалено нисък. Европейският съюз поиска преоценяване, революциониране на местната валута в Китай, за да не се влушава тарифната война. Това е основната предпоставка за признаването на Китай като пазарна економика. От юни валутата в Китай бележи 2,5 ръст спрямо долара, но пада с 1,9 пункта спрямо еврото, което е лошо за износа от Европейския съюз. Еврото изглежда единствена механизъм, който не може да позволи девалвация на собствената си валута. По отношение на Китай ние сме в неизгодна позиция заради цената на труда, цената на суровините, протекционизма в търговската политика. Ето защо е невъзможно да се конкурираме. Особено когато еврото е свръхнаценено. Делегацията, която ще се проведе след две години, ще се занимае с този въпрос. Господин Ревелини, вие превишихте времето, което не е честно спрямо останалите колеги. Наистина имам намерение да се спазва времето в залата. Моля да го спазвате, колеги. Благодаря. Госпожа Данцила. Господин председателю, много се говори по-настоящем за съкрещаване на а, превоза на стоки по отношение на техния маршрут. Наистина това е изключително важно, имайки предвид а, и транспортирането на месо, на овче месо. Не е приемливо да се внася това месо от големи разстояния. Цената е много голяма, същевременно и нашите производство страда. Румъния е пета в Европейския съюз по отношение а, овце на глава население, но това е много важен продукт в нашата економика. Имайки предвид всичко това, в крайна сметка а, ще има много лошо въздействие върху екологията и економиката, ако не се вземе решение. Подкрепяме ирландското предложение по това отношение, както и всякакви мерки, които могат да приключат това действие κύριε πρόεδρε το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη επισητιστική κρίση. Οι τιμές των δημητριακών εκτοξεύσεων... Господин Арсенис, благодаря. През 2008 година бяхме свидетели на най-тежката продоволствена криза в света. Най-тежката. Особено тежък бе този проблем в Африка. От друга страна, имаме огромно производство на зърнени храни. Това е парадокс. Големите компании имат възможност да спекулират, да сключват сделки на стоковите борси и чрез тях е, изкуствено да повишават цените на зърните храни. Това обаче вреди на милиони и милиарди хора от другата страна на барикадата. Това е положение, което не можем да толерираме. Европейският съюз трябва да се отнесе сериозно към този проблем на международно равнище и да помогне за преследването на тези спекулативни действия. Госпожа Фигаредо. Мондиал контрол. Благодаря. Днес е световният ден за борба с трафика на хора, който заслужава пълното ни внимание. Ние трябва да настояваме да отидем по-далеч от дефинирането на някои понятия и от думите. Това е феномен, който засяга хиляди хора в е, Европейският съюз. Това е модерна форма на робството, провокирана от бедност и глад. Това е най-тежката форма на капиталистическа експлоатация и колониализъм. за която носят отговорност много европейски народи. Днес е денят за борба с трафика на хора. Бедността и трафика на хора изискват мерки на глобално равнище. Нуждаем се от решителни действия в социалната сфера, в макроекономическата сфера, за да Имаме една прогресивна политика, която обръща внимание на развитието на народите. Това е желанието на обикновения граждани към момента. Благодаря, господин Обермайер. Уважаеми госпожи и господа, 67 години след Мусолини в Южен Тирол все още има паметници, които са запазени. С южно-тиролското население това е спомен, който е свързан с несправедливост и е неприемливо за 21 век. Европейска комисия би трябвало да създаде европейско законодателство за премахване на всички нацистски символи. Фашистските паметници в Южен Тирол трябва да бъдат забранени и сега според мен е времето да се а, изработи нов подход. Комисията трябва ясно да посочи, че нарушенията срещу правата на малцинствата са нарушение на европейското законодателство. Трябва да има по-добра дефиниция на малцинствата и следва да се въведе защита и закрила на малцинствата. Необходимо да има санкции срещу хората, които нарушават това. Госпожа Херскет. Господин Секерски. Благодаря, господин председателю. 2010 година е обявена за година с борба, за борба с бедността. Всъщност това е 23-та годишнина на Международния ден за борба с бедността, обявено от ООН, и много прояви се организират, за да демонстрират нашата чувствителност към проблемите на хората, изолирани от обществото, изключени от него. На този ден би трябвало да покажем пред обществото, че имаме воля да се борим е, с крайните прояви на бедността и да подчертаем, че всъщност тази борба за нас е приоритет. Би трябвало да се вгледаме по-внимателно в причините за бедност в Европа. Програмата за е, раздаване на храни е, на е, най-бедните хора в Европейския съюз е един от примерите за нашата съпричастност. Но в крайна сметка бедността е толкова огромна по целия свят, че трябва да предприемем по-сериозни действия. Гутиерес. Господин Гутиерес. Серджио. Sí, muchas gracias, señor presidente. Благодаря. Международният ден за борба с трафика на хора разкрива срамни факти. Над 90 на 100 от проституцията в Европа се дължи на изнудване Ето защо трябва да се запитаме какво можем да направим, за да защитим достоинството на хиляди жени, чието права са защитени от харта, която съвсем наскоро приехме. Проституцията може да е най-древната професия в света, но тя е една от най-лошите форми на робство, практикувана в момента в света. Полагат се много усилия в Испания, гонят се, преследват се извършителите, предприлагат се и други мерки, но това не е достатъчно. Нуждаем се от европейско пространство за ангажименти и действия в тази сфера. Е, Днешният ден е нова възможност за просветителска кампания, за даването на информация и за помагане на хората, които са принуждавани да проституират. Сега не се е разкрила такава възможност. Искам да обърна вниманието на парламента, за да продължава да предприема мерки в тази сфера. Благодаря. Господин Тарабела. Сега, е, Агенцията за храните е източник на независими е, експертни становища във връзка с опасностите в хранителната верига. Но аз имам някои съмнения в тези становища и не съм единствен. В момента Франция и Дания забраняват бисфенол А в е, множество хранителни продукти, но ЕФСА продължава да разрешава допускането на този химикал в различни хранителни продукти. Също така, е дала положително становище за 125 генетично модифицирани организми, които да се използват в европейската хранителна верига. Това е странно. Съветът търси разяснение от 2008 година насетне така разяснения и детайли за функционирането на агенцията. Настоявам нашият парламент да се заеме с функционирането на тази агенция с цел по-добра защита на гражданите. В крайна сметка става дума за тяхното здраве. Една минута, господин Иван. mesajul meu este adresat uh, preedintelui parlamentului european uh, domnului uh, jerzy buzek Господин председателю, искам да посоча, че председателя на Европейския парламент Ежи Бузек направи едно изявление по отношение правителството в Румъния и мерките за финансова дисциплина, предприяти от това правителство. Искам да кажа на господин Бузек, че всъщност е, вече месец Румъния няма парламент, няма заседание, не се взимат решения. И всичко това се случва поради а, всичките злоупотреби, свързани с е, законите за пенсионирането и сега на практика, поради политиката на правителството, е, то просто е, е съвсем допустимо да има именно злоупотреба и фалшификации. Така че искам да попитам господин Бузек дали наистина подкрепва. Дами колеги, господин Бинев. Че Европейският съюз и всички ние полагаме усилия да извадим Европа от кризата. В някои страни тя вече си отива, но за съжаление в други се задълбочава по една или друга причина. Вярвам, че възстановяването и укрепването на европейския пазар е сред приоритетите на всички държави членки. Поради тази причина съм силно обезпокоен от намерението на Европейския съюз да предостави безмитен режим на търговия с пакистан. разбирам че пакистан претърпя щети вследствие на природни бедствия но не намирам за правилно това да е оправданието за заплаха за европейската търговия в частност на текстилната индустрия. обръщам се към вас от името на българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил които се обърнаха към мен с молба за съдействие за да се спаси отрасълът в българя. българя е малка държава кризата е кризата в нашата страна е в своя пик и допускането на пакистан на европейския пазар ще застраши българското производство на текстил и облекло. господин председател колеги при криза според мен два пъти по приоритетно трябва да бъде опазването на европейския пазар а безмитната търговия с пакистан не е пътят по който трябва да вървим за излизане от кризата в европа. благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Искам да коментирам социал-економическите проблеми, основно в Румъния. Мерките за борба с кризата на правителството бяха нерезултатни и а, антисоциални. Те води до нарушаване на човешките права, особено що се отнася до секторите образование, здравоопазване, достоен живот. Какви са последствията от тези мерки? Голяма инфлация, спад в БВП, протести по улиците, които са безпредседентни по отношение на мащаба си. Преподаватели, учители, синдикати участват в блъсъка с полицията. Всичко това е срещу интересите на румънските граждани. Европейската комисия разполага с инструменти, които може да използва – както и механизми, за да се извърши контрол на економическата политика на европейските правителства. Би трябвало тя да предприеме позиция относно мерките, които предприемат е, румънското правителство. Господин Валсик. Благодаря, господин председателю. На 10 октомври Лиско Глория, ферибот между Литва išgelbėtų keleivių skaičius buvo didesnis nei nurodyta oficialiame keleivių sąraše, kas kelia rimtų abi. И съседните балтийски страни е, пострада от пожар. Е, имаше жертви. Е, след 11 септември обърнахме особено внимание на безопасността на е, пътниците на сам, в самолетите, но някак пренебрегнахме безопасността на пътниците, които използват други видове транспорт. Трябва мерките да бъдат затегнати и трябва подобни съдове редовно да и периодично да преминават технически прегледи. Госпожа Неведалова, Участвах в мисията за наблюдение на изборите в Киргистан. Разговаряхме с най-различни представители на партиите и на президента Атубаява. Изглежда страната е тръгнала по пътя към парламентарна демокрация. Положението е долу-горе стабилно. Но имаше безмирите след като се тръгнахме и много партии успорват резултати от изборите. Независимо от факта, че според международните организации изборите са били преведени сравнително добре. В страна, където обикновено стандартите са ужасни. Очевидно сега се води отчаяна битка за власт в страната, Европейският съюз и Европейският парламент трябва да проявяват по-голям интерес към режимите в Централна Азия, не само в Киргистан, но Таджикистан и други. Господин Калфин. Последен поред, но не и по значение. Бих искал да обърна вашето внимание на важни въпроси, свързани с киберсигурността превенцията на рисковете свързани с бързото развитие на интернет е много по ефикасна от възстановяването на щетите които възникват от неговото злонамерено използване. това предполага поне няколко неща. първо необходимо е защитата на киберпространството да бъде динамична и да не изгражда статични стени а да разчита на гъвкавост и изпреварваща иновативност. второ законодателството по отношение на интернет трябва да използва а не да ограничава възможностите на информационните технологии трето необходима е много активна хоризонтална координация на различните институции които имат отношение към киберсигурността. и четвърто киберсигурността изисква много активни и ефективни механизми за международно сътрудничество и координация бих искал да насърча европейската комисия да прояви особена воля и твърдост и в предстоящите законодателни инициативи да изиска изработването и прилагането на европейска стратегия за киберсигурност и създаването на позиция или механизъм който да позволява хоризонтална координация на всички общностни и национални политики които имат отношение към този проблем. благодаря. Благодаря ви. И така приключваме с тази част от е, дневния ред. Продължаваме с бъдещето на европейската стандартизация. Господин кочусник е, има думата като докладчик за 4 минути. Е, Господин председателю,